Колеги, започваме обясненията на вота, така че моля всички от тези, които не, не желаят да обяснат вота си, да напуснат. За. Колеги, сега започваме с обяснение на вота. Започваме с доклада за здравеопазването на животните. Госпожа Морва има думата за една минута. Sorry, madam, but I do apologize, but please. I am trying very hard to get some order, so... Опитвам се просто да въдбора ред. Благодаря много, господин председател. Аз съм много развълнувана, не знам какво да кажа, много съм разтревожена от поведението на господин Шулц. Доколкото разбирам, той трябва да отиде в Северна Корея, за да види какво е положението за човешките права и демокрацията там. Сега, колкото до здравеопазването на животните. В Европейския съюз всичко свързано с, с политиката на земеделие и е от вреда за здравеопазването при животните. Всички разпоредби са несъстоятелни. В никакъв случай не трябва да, пред, да се вземат а, мерки, които вредят на малките и средни предприятия. Госпожа uh, on animal health as it rep represents progressive Доклада, който приехме, представлява важна стъпка напред. Аз лично подкрепям реформи, които имат за цел по-добрата защита на животните. Това е искането и на моят избирателен регион, а именно действие на европейско равнище. Разбира се, трябва да изработим и явна и ясна стратегия. Важно е да подчертаем и плана в рамките на този доклад по отношение на заразните болести по животните. Само така ще запазим здравето на животните в различните държави. Приветствам ангажираността на Европейската комисия за закрила на животинското здраве в Европейския съюз крайна сметка това е положителен доклад, който ни повежда на прав път. Благодаря, господин Ханан. Благодаря, госпожо председател. Една от тенденциите в наши дни е да се използва законодателството, за да се подчертае някакъв, а, някаква благодетел, за да се покаже колко добър сте. Има обаче противоречие между здравето на животните и а, болестите, които са посочени в доклада. И има а, индустриално животновътство, на което все още се а, практикува, обаче няма такова разпространяване на болести, защото се м, отглеждат животните в стерилна среда. Но след това се появиха болести, които почнаха да се разпространяват от една ферма в друга. Трябва а, националните ни органи да вземат так, такива решения, когато говорим за болести. Това е тема, която трябва да се обсъжа във всяка една държава членка. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих е, е, регламента и аз винаги подкрепям всички доклади и регламенти, които имат за цел да се защити здравеопазването при животните. Необходимо е, разбира се, да има превенция на епизодиите и да се вземат необходимите мерки предварително. Но, за съжаление, тук не, не са посочени някакви етични норми. Аз бих е, се радвал на някаква, съобщ, някакво съобщение на комисията в, на тази тема. Техни, техническите норми, разбира се, са много важни, но същевременно не трябва да забравяме и е, благосъстоянието на животните и хуманното отношение към е, тях. Така че е, в регламентите трябва да се включват всички аспекти, а не само техническите следващи. През последните години напредъка в европейското законодателство за здравето на животните забави темп, но днес направихме значителна крачка напред. Въпреки, че акта подкрепен днес няма да доведе до цялостна закрила, това все пак е, е важна основа. Това законодателство най-накрая ни предоставя конкретни мерки за е, хуманитарното отношение към животните и тяхното здраве. По този начин животновъдите няма да е, предприемат действия, които да доведат до страдание на животните. И това въжи за всички животни, не само тези, които са, се отглеждат, но и дивите такива. Очаквам нов вълна от европейски действия в това отношение, така че закрилата на животинското здраве да постигне още по-големи висоти. Тин Мамикин с една минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Е, говорим за антимикробна резистентност и мерки, свързани с нея. Говорим е, освен това за по-внимателна употреба на антибиотиците. В днешни дни има засилена употреба на антибиотици. Събираме информация по въпроса, която изпращаме на Европейската комисия. Това е много важно според мен. Трябва да се насърчи събирането на данни и създаването на по-ефективна стратегия. Трябва да вземем предвид, че от гледна точка на здравето на животните, ам, важни са всички въпроси, защото здравето на животните е свързано и с здравето на хората. Тоест, здравето на животните означава и здраве за нас, хората. Благодаря ви. Eh, Благодаря, госпожо председател. И аз е, гласувах за този регламент. Защото тук не става дума дали обичаме или не обичаме животните. Ние просто сме отговорни да се отнасяме добре към всяко а, живо същество. В едно време животните са били смятани за вещи, но времената се промениха. Ние трябва да ги възприемаме като същества, които чувстват, живеят с нас и които са съставна част от нашата околна среда. Тук още повече, че тук става дума и за правата на нашите съграждани, защото в крайна сметка потребителските прав, права са също а, права взети в една цялост. резистентността на антибиотиците е един проблем, който трябва да бъде дебатиран допълнително, защото е много сложен. След... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика Селимович и на неговия предшественик, господин Полсън които свършиха отлична работа по отношение на здравеопазването на животните. В този доклад за първи път се комбинира хуманитарното отношение към животните с здравето на хората. Намаляването на употребата на антибиотици на европейско равнище ще доведе до тяхната по-голяма ефективност за в бъдеще. Остатъчните стойности в животинското месо намаляха, което е изключително важно. Живеем в пазарна економика в единен пазар. Затова е важно, както на национално, така и на европейско равнище, да се погрижим за здравеопазването на животните, по този начин и на хората. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Подкрепих този доклад и искам да поздравя комисията Агри за извършената от тях работа, както и хората, които участваха в триалога. Има болести, които се пренасят и по животните, и по хората. Борбата с тях е важна и за здравето на животните и на хората. Трябва да има рамка, с която да се справим с заболяванията. Може да се извършва мониторинг по отношение на спазването на разпоредбите за здравето на животните, трябва да се намали използването на антибиотици за животни и да се подобри качеството на селскостопанската продукция. Благодаря ви. Ние изнасяме голяма част от нашето производство, най-вече говеждо месо и а, този доклад ще ни даде възможност да запазим най-високите ни стандарти. Преминаваме към доклада Тарабела и а, госпожа Морва има думата. Köszönöm szépen ismét a már jól ismert Európai Uniós kétszínűség támogatja. Благодаря ви. Отново проявяваме лицемерие в Европейския съюз. Ам Подкрепихме програмите за плодове и зеленчуци в училищата. Да, идеята не е, не е лоша. Целта е да се подкрепят местните производители, но къде са те? Не беше оказано съдействие за тяхното производство. Много плодови дравчета трябваше да бъдат изсечени. Вече няма местно производство и всичко следствие на европейските политики. Всичко беше унищожено, както и цялото унгарско селско стопанство. Сега като подарък получаваме подкрепа за раздаването на подвей зеленчуци в училищата. Госпожа Гил. Uh, Аз подкрепих този доклад и бих искала да поздравя докладчика. Приветствам, че парламента ще определи бюджета за тази схема за 2017-18. Имаме средства за увеличаване на годишния бюджет с 20 милиона спрямо предложението на комисията. Това е много близко до сърцето ми е, темата, тъй като Пър, първият ми, първото изменение, което внесах в този парламент като депутат, беше на тази тема. Това са просто едни по-добри альтернативи за нездравословната храна, която ядат децата днес. Така че това е това е добро за всички, за фармерите, за децата, както и за британските данекоплаци. Това е една от положителните страни от членството на Великобритания в Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. През 17-те години, които бях тук нито веднъж никой не е идвал при мен да ме види по тази тема. А, някой, който. Няко, никой нутриционист. Винаги при мен идват сълскостопанските производители. И това е защото а, у нас има голям дял на млечните продукти. И трябва да има координирани действия на местно равнище, не само на национално. И как се стигна до там? това да се определя тук от името на всички европейски граждани? Ами, отговорът разбира се, е защото ние винаги сме отворени към лобистите. Но истинският отговор е, че има голямо разстояние между тези, които взимат решение в Брюксел и а, хората. Благодаря, господин Неков. Господин председател, крепих доклада относно доброволната схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци и мляко в учебните заведения, защото силно вярвам, че тя дава допълнителен импулс за подобряване на хранителните навици на подрастващите. това само по себе си е инвестиция в общественото здраве на бъдещите поколения. смятам че е необходимо да се подчертае нуждата от използването на продукти на биологично производство в тази схема. за целевата ѝ група консумацията на биологичните продукти е от особена важност тъй като гарантира консумацията на продукти с качества най близки до естествените новоприетият регламент влизащ в сила през август две хиляди и седемнадесета година обръща внимание и на един особено важен аспект а именно даването на предимство на местните и регионални производители за участие в схемата. с нея се увеличава с двадесет милиона на годишна база субсидията за предлагане на млечни продукти което ще даде възможност особено за деца в неравностойно положение да се хранят здравословно. заради това подкрепих тази резолюция. благодаря. Господин Паспишо, уважаеми дами и господа, аз подкрепих този доклад Въпросът е много важен. Има и предизвикателства за младите хора. Затластяването и нездравословното хранене са голям проблем на много места. Ние подкрепихме това предложение, защото искаме ем, да има по-добри хранителни навици в училищата. Не можем да налагаме нищо на децата и на младите, но можем да им предложим альтернатива. Времето ще покаже дали субсидиите са били ефективни, дали са постигнали желаните цели, а иначе за земеделските стопани има и други начини за субсидиране. Схемата, която се прилагаше до сега, беше е, наистина ефективна и тази възможност за по-добро хранене в училищата беше използвана във всички тях, където се предлагаше програмата un efectiv Здравето на децата ни и доброто образование в училище са гръбнака на Европейския съюз. Децата са нашето бъдеще. Ако няма деца, нямаме и бъдеще. Подкрепям идеята за раздаване на плодове, зеленчуци и мляко в училище. Това е изключително добра мярка – Важно е в днешно време да говорим обаче и за подкрепата на младите селскостопански производители. Това е важно за държави като моята Латвия, като моята, а именно Латвия, която пострада от санкциите срещу Русия. Пресните плодове и зеленчуци са много по-добри за здравето на хората, отколкото картоф и на децата, извинете, отколкото картофения чипс, например – Смятам, че сме предприели правилните действия. Благодаря. Това. прибег скутечне skutečně ни... Благодаря, господин председател. Тук не става дума само за неща, които са черно-бели. Става дума да се подкрепят някои продукти и то само в крайен случай. Питам се дали трябва да подкреп, подкрепа това предложение. В сравнение с предложението от миналата година, нещата са много по-добри. В е, Чехия тази схема се прилага в е, много училища и облагодателства е, много, много деца. Сега не всички, разбира се, продукти са здравословни, но при всички случаи са по-добри от Кока-Колата или от джанкфуда. Необходимо е също така да се насъчават едно по-здравословно хранене сред младите хора, вместо да трябва да лекуваме в последствие. Благодаря. Госпожа Заборска, благодаря, госпожо председател. Подкрепих това предложение, защото схемата с млякото и плодовете е много важна за нашата страна. Съгласно статистиката, в Словакия домакинствата потребяват най-малко мляко в сравнение с, европе... с другите страни в Европейския съюз. Схемата за млякото беше предложена за първи път през 2004 четвърта година. Даваше се възможност на родителите да купуват мляко на по-низки цени. В някои страни е имало и машини за продажбата на мляко. Потреблението на мляко намалява в целия Европейски съюз. Важно е да бъдат променени хранителните навици. И така, разбира се, че се допринесе към подобряване на общественото здраве. Това е една от правомощията на Европейския съюз. Аз подкрепих този доклад. Доклада на господин Тараб. Знам, разбира се, че това не е най-важният проблем, може би, за Европейския съюз, но е много важен проблем, защото става дума за здравето на децата в учебните заведения. Много държи, държави са предприели различни схеми, но това наистина е от голямо значение за е, за здравето на хората, защото нека не забравяме, че диабета, затластяването са е, много разпространени в Европейския съюз, така че е необходимо младите да придобият здравословни навици още в самото начало. Господин Хенън беше много ясен, както винаги той критикува всичко, което се прави в Европейския съюз. Но но нека не забравяме, че и господин Камерон доста си променяше мненията, така че може би и господин Хаман някой ден. Благодаря ви, каза господин Кели. Мисля, че този доклад ни дава една добра схема, тъй като чрез нея учениците в Европейския съюз ще имат достъп до здравословна храна, а именно това, от това се нуждаем. Това ще доведе до повишаване на консумацията на плодове, зеленчуци, мляко в училище. Един разширен списък от продукти, който да се включват сирене и кисело мляко, например, ще бъде необходим, за да може да се осигури необходимия прием на калци. Насърчаването на потреблението на тези продукти е в съответствие с нутриционните нужди на децата. Благодаря ви. Преминаваме към следващия доклад в списъка. Доклада в Лекенштайн. Една минута на госпожа Штайн сега. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих призива на синдикалистите в Шотландия. Ние смятаме, че предложение, което се отнася до всички, не признава разнообразието и сложността в Европейския съюз и най-вече в Кралство и в Шотландия има законодателство, което се обсъжда в момента и е важно депутатите в преговарящия екип да имат своята дума и да из... заявят какъв е легитимният интерес на Обединеното кралство. Изготвя се окончателно предложение и нека този път да бъдат гарантирани изключенията за Обединеното кралство, свързано с управлението на пристанищата. Благодаря, госпожо председател. You, Госпожа Гил. Uh, my... В моя е, избирателен окръг е единственият, който няма излъз на морета, но също ни е, необходими са ни пристанища за изнасяне и за износ. За трети път комисията се опитва да приеме един, да предложи един документ за модернизиране на пристанището, но и този не е най-добрия. Просто не се отразява разнообразието в целият Европейски съюз. Също така не се отчита и въздействието върху околната среда също така, нека не забравяме, че има и правото на стачка и всякакви други е, проблеми, с които трябва, пред които са изправени и синдикатите. Така че, мисля, че този, този доклад може би ще се промени в, в, в, в трилога, но аз ще гласувам против. И гласувам против. Госпожо председател, тук може ясно да видите защо Обединеното кралство иска да излезе от Европейския съюз. Тук просто не се взима предвид спецификата и особеностите на нашата държава. Европейските граници са много по-големи от тези, които имаме ние. Стига се до голям излишък за бюджета. Може би е добре да има вътрешна конкуренция в големите пристанища, като това в Антверпен, например, но за малките пристанища а, това не въжи. А, при нас има конкуренция и между частните пристанища. А защо частните пристанища не са обхванати тук? Защото това веднага попада в обхвата на държавните помощи. Така че за пореден път ние сме изправени пред твърденията на останалите. Благодаря ви следващия voted Against... Благодаря, госпожо председател. Гласувах против пакета за пристанищата. Има някои предимства, които не са съразмерни с целите за околната среда и за заетостта. Има разпоредби, които трябва да са по-силни и да се гарантира сигурността. Синдик синдикатите и е, се противопоставиха на това законодателство. Трябва да знаем, че в Обединеното кралство има специални разпоредби за достъпа до единия пазар. Трябва да се присъединяваме към тези разпоредби. Трябва да се придържаме към регламентите на Европейския съюз. За нас и за целия регион е много важно да останем в Европейския съюз. Не само за заедостта, за инвестициите и за правата, но и за бъдещето на нашите пристанища. Благодаря ви. Мистер Башир. Господин Башир. Благодаря, госпожо председател. Ако нещо ако, не, ако нещо се щупи, по-добре -по не го лепете. Е, това е един европейски, е, е, една английска поговорка, която обаче не се чува в Брюксел. Начина да се да бъдем компетентни и конкурентоспособни, да бъдем отлични, а не да снижаваме летвата. А този регламент прави точно това. Още един е, пример, че един подход към всички просто е пагубен за британските пристанища. Това допълнителна бюрокрация, администрация означава, че ще е, бъде в ущърп на конкурентоспособността в моя избирателен район и съответно ще възпре растежа. Нека не, Нека не забравяме, че в, а, имаше опит и а, оратора бива прекъснат от доклад. От... Господин Мамикинс, благодаря ви. Пристанищата играят изключително важна роля в Европейския съюз, включително и от историческа гледна точка. Европейската комисия започна разследване на пристанищните схеми в Франция и Нидерландия. Определено се нуждаем от правила за държавните помощи в това отношение, но трябва да се отчита и спецификата на държавите членки. Не може пристанището в Роттердам да бъде сравнено с миниатюрно пристанище в моята държава, в Латвия. Националните особености играят изключително важна роля при управлението на пристанищата. Моля ви, нека да не забравяме тези специфики. Синдикатите непрекъснато повтарят, че не е възможно да има обединение. Е, затова и гласувах против. Благодаря, госпожа Маковей. Este important să avem reguli. Благодаря, госпожо председател. Много е важно да имаме строги правила за отчетност и да спазваме условията за изграждането на мрежата ТНТ искаме да се предоставят услуги, не искаме да има монопол, искаме с такива практики да се приключи. Изборът за оператори на пристанищата трябва да бъде прозрачен, всички трябва да имат достъп до съответната процедура и всичко трябва да бъде публично оповестявано. Тази прозрачност ще бъде гарантирана и за Румъния. Имаме в Галац, Констанца, Брайла и Сулина пристанища и и всички, че са част от ТНФАО. Ние искаме да има прозрачност, не искаме да има монопол, да няма контрабанда и искаме да има ясни правила за отчетност. Това, разбира се, трябва да въжи за процедурните правила. Благодаря ви. Господин Кели. Благодаря. Аз гласувах заедно с останалата представители на политическата ми група. Доклада е добър, защото дава възможност да има повече прозрачност яс, и яснота а, по управлението на нашите пристанища. Но тук нека не забравяме, че в Париж по време на КОП 21 бе бяха взети решения, които ни изправят пред предизвикателства, за да постигнем целите, които сме си поставили, трябва да е, концентрираме нашите е, е, усилия към пристанищата в... Е, знаете, че пр- пристанището в е, Шанан. Дълбочината е много голяма, много повече, отколкото в е, много други европейски пристанища и това може да стане едно пристанище за големите трейлери. Господин Кап... Благодаря ви. Тази законодателна рамка ще ни позволи да се справим с злоупотребата на пазара и с конкурентния натиск. Аз бих искал да поставя акцента върху механизма, по смисъл на който може да се подават независими жалби. Важно е всички да бъдат чути и да се даде достъп на независимите организации. Да не забравяме и структурните възли. Липсата на публично-частни партньорства се отразява на инфраструктурата. Регламент който приехме днес, въпреки че окончателното гласуване бе отложено, ще се отрази положително на транспортната система. Надяваме се, че ще имаме достатъчно а, време, за да може да разгледаме аспекта, свързан с околната среда и енергийната ефективност. We move to the next report on the fight against fraud. Um... Благодаря. Преминаваме нататък. Госпожа Морвей, е, доклада за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Телеташа има корупция Уважаеми колеги, когато става въпрос за корупция и измама, трябва да правим много повече, за да противодействаме на тези практики трябва да имам повече положителни стъпки в тази насока. Предвид нашият опит до сега, знам, че и тук има недостатъци, особено когато се влушава ситуацията в някои региони. В Румъния се правят опити за противодействие на корупцията, обаче тези опити се политизират. Този опит ме навежа на мисълта, че няма как да подкрепя този доклад въпреки че този доклад ще допринесе за по-добро справяне с измамите и корупцията, не можах да го подкрепя така или иначе. Госпожа Кнел, нека да ви кажа, че сега ще внимавам за времето. Борбата срещу измамите беше приоритет на Европейския съюз, откакто аз съм депутат, пък и преди това. Аз приветствам този доклад, защото той очертава предизвикателствата и начините по които можем да защитиме финансовите интереси на Европейския съюз. По този начин можем да си възвърнем и доверието на гражданите. В доклада се посочва какво трябва да направят държавите членки, включително и моята родина, Обединеното кралство. Защото много от измамите, които се извършват, са всъщност погрешка на държавите членки. Така че комисията трябва да излиза с редовен доклад, но същевременно да се хармонизира и методологията на изчисления между Европейския съюз, на европейско равнище и на държавите членки. И трябва да има минимални мерки за защита, които да се прилагат автоматично, господин Пошпил. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам доклада за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Този доклад много добре описва проблемите, на които се натъкваме на практика. Законодателството понякога се нарушава умишлено. Аз не подкрепих обаче доклада и сега държа да обясня защо. Не смятам, че това е удачният начин да се борим с проблемите, а именно създавайки нова прокурорска служба на европейско равнище. По мое мнение, една такава служба няма да подобри борбата с измамите. Измамите трябва да бъдат преследвани, преследвани от държавите членки. Само националните съдебни системи са тези, които могат да се справят с проблема. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. В сравнение с 2013 година, нивото на корупция през 2014 година се увеличи с 36%. С 48% се увеличиха злоупотребите, като разбира се това трябва да се гледа и в светлината на скорошния доклад на Сметната палата. Говорим за огромни суми, които биват използвани неправомерно. Загубите наброяват 120 милиарда. И това е официалната статистика. Представете си колко са измамите в действителност. Европейската комисия поиска задължително публикуване на всички документи, нещо, което аз одобрявам. Благодаря ви. Преминаваме нататък. Доклада Блинар да чуем госпожа Морвай. Не мисля, че се налага да обяснявам по-големи подробности, защо не съм гласувал за този доклад. Нека само да цитирам един малък детайл, който представя цялостната картина много добре. Смятам, че е, е, и вътрешната и външната политика трябва да бъде разработена така, че е, и момчетата, и момичетата, и мъжете, и жените, и всички хора, независимо от тяхната полова принадлежност – да виждат полза от тези мерки. Нека някой да ми обясни. Добре, има мъже, има жени, има и хора от пол, който не е нито мъжки, нито женски. Въпросът е как можем да помогнем по някакъв начин на хората, чиято а, полова принадлежност не, не, не познаваме. След това да говорим за а, хората, които получават само 300 евро на месец. Нина Гил, поздравления за, на всички жени тук за Международния ден на жената. Много се радвам, че имахме възможност да обсъдим темата, да, да говорим за правата на жените, да говорим за включването на равнопоставеността във всички области на законодателството, но помислете си, вече 2016 година тези въпроси трябва да са били разрешени от отдавна. Проблемът е, че държавите членки твърде бавно прилагат много от нашите е, разпоредби и препоръки. 9,4% е разликата в заплащането между мъжете и жените в Великобритания за целия си живот – жените в Великобритания печелят средно 300 хиляди лири по-малко, отколкото жените печелят 300 хиляди по-малко от мъжете. Нещо, което се отразява във всички области, включително и в информационни технологии. Госпожа Форенца. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че ни представи този доклад и за това, че направи така, че да го гласуваме на 8 март. 8 март има една дълга традиция, традиция на борбата на жените за извоюване на правата им. Знаем от кога датира тази борба и аз мисля, че е хубаво е, това, че гласувахме. То, както докладва, то, както призовава този доклад, трябва да се примине към пълно признаване на правата на ЛГБТ. За съжаление, в Италия още сме далеч от това. Докладът е, чертае много ясно посоката, в която трябва да вървим и за това гласувах с убедено за доклада. Господин Мамикинс. Благодаря, госпожо председател. Жалко е, че трябваше да бъде, да гласуваме по този доклад. Няма значение колко доклади гласуваме доклади, резолюции. При нас не всичко е наред, особено по отношение на равенството на половете. Равенството на половете е много важен аспект в политическия живот. Ако Европейският парламент се придържа към тези принципи, ще дадем добър пример на други организации да ни последват. Аз гласувах за доклада. Благодаря. Госпожа Заборска има думата. Благодаря, госпожа председател. Отхвърлям искането да се даде повече власт на комисията по равнопоставеност на жените, защото по този начин комисията ще има повече правомощия от другите комисии. а Никой в Европейския парламент, жените също се включват тук, не искат постоянен докладчик за включването на въпросите за равнопоставеността във всички области, т.е. така наречения джендър мейнстриминг. Това е начин да се отвлече парламентарната дейност чрез задната вратичка на бюрокрацията. Доклада потвърждава колко е опасно това, че има толкова много различни дефиниции на понятието пол. Благодаря, господин Юрек. Благодаря, госпожо председател. Да се заличи от доклада упоменаване на равнопоставеността между половете и правата на семействата означава да се отхвърлят правата на милиони семейства в Европа и милиони жени, които искат да отглеждат децата си, които искат да останат от дома си и искат да се посветят на отглеждането на децата. Това е важна ценност живота на децата, живота на нациите в Европа, животът на Европа е поставен в опасност. Жалко е, че Европейския парламент по такъв начин показва пренебрежение към темата. Жалко е, че всеки се бори за любимата си тема и особено онези, които защитават хомосексуалните хора. Госпожа Форенза. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че този доклад е много важен и тук искам да обясня защо гласувах за. Днес проведахме дебат, в който стана ясно колко е са големи опасностите от риска и ксенофобия това води до отблъскване, отхвърляне на хора. Свидетели сме на миграционно явление, при което е трудно да се направи разлика между бежанци и мигранти. Говорим за мъже и жени, които търсят по- достоен живот. Явление, което е по-различно в това, на което сме били свидетели в миналото, когато е, мигрантите са били предимно мъже. Сега виждаме цели семейства, мъже, жени, деца, които преминават през границите. Ето защо, както казва този доклад, това трябва да се даде възможност да се отговори на този въпрос. Госпожа Морва има думата за една минут. Нека да цитирам раздел 13 от този изключително плашещ доклад Ханибол. Насилието и дискриминацията, основани на пола, са трябва да са причина за търсене на убежище в Европейския съюз. Ето това е номера. Във всички страни по происход на сегашната инвазия в Европа, очевидно има значителна дискриминация срещу жените. Тази дискриминация била основание за даване на убежище, приема госпожа Ханибол. Тоест, всяка жена има право да дойде в Европейския съюз и след това тя има същото право на събиране на семейството. Така че всички врати са отворени, Европа е отворена, всеки може да дойде в Европа. А, внимавайте, пазете се от този много страшен доклад, госпожа Гил. Госпожа председател, много съм горда, че Европейски парламент се изказа защита на една от най-уязвимите групи в нашето общество, а именно жените бежанки. Поздравявам колегата Ханибол, която преведе този доклад успешно през парламента. Жените и момичетата, пристигащи на европейските брегове, се сблъскват с много повече затруднения, само защото са жени. Сблъскват се с опасност от насилие, с опасност от дискриминация, сексуални, сексуално насилие. Мерките за тяхната защита е ясно какви трябва да бъдат. Трябва да има по-добро сътрудничество между държавите членки е, с справяне с трафикантите на хора и да се организират центровете за приемане на бежанци, така че жените да могат да спят в отделни помещения и да ползват отделни бани. Госпожа Гонзалес Пеняс. Благодаря, госпожо председател. Това, което Доналд Туск посочи миналия четвъртък, все още звучи в ушите ми. Той прикани економическите мигранти да останат в къщи и да не идват в Европейския съюз. Тези думи са смъртна присъда за хиляди хора, които бягат от война, от е, злоупотреба с техните права. Тези хора не са незаконни, те се защитават от международното право. 50% от бежанците страдат от преследване в транзитните страни, те са обект на злоупотреба и са изправени пред големи здравословни рискове. Трябва да създадем хуманитарни коридори, да намерим законни пътища, за да избегнем тези опасности. Аз гласувах за доклада, защото той посочва нов път по посока спазване на правата на човека и правата на жените в частност. От особено важно значение е да се вземат мерки, ораторката бива прекъсната. Е Благодаря много. Имам официални данни. В началото на 2015 година 38% от всички бежанци, търсещи обежище в Европейския е, съюз е, са били жени и деца. В началото на тази година този процент се е увеличил. Повече от 55% от беженците са жени и деца. Ясно е, че жените, децата и възрастните хора са най- уязвими в ситуации на военен конфликт, така че трябва да създадем всички възможни условия, за да се спазват правата на човека по отношение на тези уязвими групи, особено а, жените и децата. Подкрепям този доклад, подкрепям неговите цели. Подкрепям факта, че той обръща особено внимание на този аспект и настоявам навсякъде да се спазват високите стандарти на Европейския съюз, за да се интегрират всички. Госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Аз съм напълно съгласна с изявлението, че жени, които са бежанци и търсещи обежище, са особено уязвими, особено когато са майки. Аз им се възхищавам и съм съгласна с това, че трябва да им се обърне особено внимание и да им се осигури специална закрила. Не гласувах обаче за резолюцията, тъй като тези жени още един път стават жертви на идеологическа борба в битка. Предоставянето на възможност за безплатен аборт за тези жени е чист цинизъм. Тези, които настояват за това, всъщност искат не тяхното освобождаване, а поробване. Никога няма да съгласи с това. Госпожа Албиел Гузман. Ние гласувахме за този доклад, защото днес, 8 март, денят в който хиляди жени трябва да пребивават в близост до границите, установяваме, че Европа е оградена с огради и принуждава мигрантите към незаконни действия. Европа се явява съучастник в сексуалната експлоатация на тези жени. Тези жени бягат от бомбите, бягат от нуждата. В Испания ние също имаме жени, които се борят срещу завземането на техните области, например Палестина или Сахара или кюрди. Всички тези жени и жените, които в Латинска Америка се борят срещу криминални практики на многонационалните концерни, като например е, активистите в е, Хондурас, жени, които бяха убити. За тях няма равенство и емансипация. Благодаря. С това приключваме обяснението на вода. Ще продължим заседанието в 3 часа след обед.